в Ирак днес наблюдаваме напредък, макар че страната продължава да е изправена пред множество предизвикателства. Днес искам да спра вниманието си върху сегашния и бъдещия Ирак като страна, която постигна значителен напредък. Насилието бележи най-низките нива след 2003 година, макар че имаше атентати. Общия брой на загиналите цивилни лица през 2009 година е на половина по-малко, отколкото през 2008 година. Насилието между отделните групи намаля значително Ирак, има нова конституция и проведе избори с при засилена избирателна активност благодарение на коража на иракчаните. Демократичните институции се утвърдиха провинциалните избори миналата година, се проведаха спокойно в цялата страна. Следващите парламентарни избори на 7 март 2010 година могат да бъдат още една сериозна стъпка към консолидирана демокрацията в Ирак. От наша страна това означава, че дейността ни за подкрепа на Ирак трябва да продължи и да премине минем в нови области, в зависимост от ситуацията. Европейския съюз предостави повече от 1 милиард евро помощ 2003 година. Развитие, човешко развитие, добро управление, изграждане на капацитет и други. Всичко това в съответствие с приоритетите на Ирак. Е интегрираната мисия за върховенство на закона ЮЛЕКС. ЮС беше продължена няколко пъти и сега осъществява обучение извън Ирак. Европейски съюз играе водеща роля в подкрепата, в изборната подкрепа. И тази подкрепа ще продължи, докато иракчаните могат сами да осъществяват тези задължения усилията са насочени към дългосрочната устойчивост. Също така раз... ние подписахме меморандум за споразумение за енергийно сътрудничество и скоро ще подпишем споразумение за партньорство и споразумение. Първите договорни взаимоотношения между Европейския съюз и Ирак. В него ще влезе въпроси от политически диалог, регулаторно сътрудничество и помощ за развитие. Ние се стремим към по-задълбочен и широк диалог с Ирак, в който да влизат и правата на човека. Европейският парламент проявява силен интерес към Ирак и ние разчитаме на засилено сътрудничество между парламента и а, Иракското народно събрание. Ирак продължава да бъде изправен пред множество предизвикателства. Предстоящите избори трябва да бъдат свободни и справедливи с международните партньори. Ние ще ги следим отблизо. Европейския съюз ще изпрати екип, който да оцени изборите и да отправи препоръки. Дами и господа, Ирак върви по правилен път и се надявам, че ще бъдат намерени, намерен необходимия компромис за национално помирение от наша страна. Ние ще продължим да подкрепяме Ирак заедно с Обединените нации и останалата част от международната общност. Очаквам с интерес предстоящия дебат. Благодаря. Започваме дебата. Първо с ораторите от името на групите. Започваме с Европейската народна партия. Думата има госпожа Деланге. Две минута. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на върховният е, представител за изказването. В него имаше нивото на оптимизъм, което трябва да чуем. Има положителни сигнали. бе визирано намаляването на броя на смъртните случаи и изборите. Но изборите не означава, че моментално ще се възстанови демокрацията и върховенството на закона. Една зряла демокрация изисква опазване на правата на младсинствата. Разочарован съм, че не чух думата младсинства в това изказване. Human Rights Watch казва, че немисиоманските младсинства се преследват от 2004 година. Има атаки срещу християните. Вчера бе застрелян един бакалин на улицата. Това подчертава проблема с немусулманската общност. Европейският съюз не може да не обръща внимание на тези въпроси. В нашият Лисабонски договор се говори за младсенствата, правата на човека. Това са въпроси, по които вие, госпожо Аштън, трябва да работите Трябва да подпомагаме инфраструктурата, демокрацията с или без е, Обединените нации. Ние си имаме своите приоритети и искам от върховния представител да чуя как можем да направим така, че политиката и бюджета ще, да, ще получат повече внимание. Малцинствата може да не са основен приоритет за Ирак, но те са основен наш приоритет. Моля да се изкажете върху това. Благодаря. За групата на социалистите госпожа Коста за две минути. Госпожо председател, госпожо Аштън, мисля, че е много важно Европейският парламент да използва това разискване предвид е, бъдещите избори в Ирак. Политическият процес в Ирак показа, че има интересни моменти и важни моменти, обаче е, там е, ситуацията е още твърде крехка и затова трябва да се постигне консолидация за новите институции. Трябва да се постигне политически баланс и това е важна цел, когато се има предвид, че през август американските части ще се изтеглят от там. Трябва да се гарантира вътрешната сигурност в страната. Сунитите, шиитите, кюрдите са в федерални структури. Новите закони трябва да закрепят ситуацията там, но трябва да има и политически консенсус. Ние имаме опасения предвид новото решение на Комисията по изборите, определени кандидати да бъдат забранени и по този начин да се отслаби демократичният процес. Европейският съюз трябва да следи изборния процес, обаче са необходими повече амбиции във връзка с бъдещето. Общностната програма Евроюст, Евролекс Ойлекс ни е, насочва е, директно към е, подобряване на демократичните структури и нашата група на социалистите смята, че това решение е добро. Смятаме, че е добре съветът да реши до 2010 година да се продължат тези действия. Необходими са ни програми, необходимо ни е стабилизиране на страната и веднага след изборите трябва да създадем по-тесни връзки с парламента. Много държави членки е, извършват интензивно сътрудничество. Например, Италия има една всеобхватна културна програма. Това е важно за страната, но и за целия регион, който е от стратегическо значение. Важно е за е, сигурността и за мира да се подобрят е, отношенията с Турция, с кюрдите. Това развитие също е твърде интересно. Там съществуват проблеми с сигурността, с човешките права, има економическа несигурност, бежанците са в много неблагоприятна ситуация. 10% от населението, етническите мълцинства, децата, жените страдат от отрицателните развития, свързани с тази ситуация и затова трябва да бъдем още по-решими при оказването на помощ чрез местните неправителствени организации в в Ирак. Аз мисля, че е, жените е, имат стратегическо значение е, по отношение на промяната на ситуацията там. Сега господин Ван Бален за групата на либералите и демократите. Благодаря, госпожо Върховен представител. Факта е, че в Ирак няма сигурност. И това е неоспорим факт. Ако погледнем Иран, той се стреми към много по-силно влияние в южната част на Ирак посредством шиитското мнозинство. Не чух върховния представител да говоря за мястото на Иран. Иран заплашва Ирак. Как гледате ролята на Европейския съюз за това да предотврати навлизането на Иран в Ирак. Що се отнася до севера, има сериозен проблем между Турция и Ирак във връзка с Кюрдистан. И разбира се, има и изве... има основания да се водят действия срещу партизаните, но само толкова. Автономният регион в Северен Ирак трябва да бъде оставен сам на себе си. Що се отнася до енергийния меморандум за разбирателство, ролята му е безспорна, но Ирак не е единна държава, така че този меморандум обсъждан ли е с автономното правителство на Кюрдисан? Води се дискукия за Киркук, за това, чия собственост са петролните полета и така нататък. Бих искал също така да привлека вниманието ви върху факта, че силите за сигурност на Ирак все още не са достатъчно добре обучени и не функционират достатъчно добре. С други думи, не само трябва да подкрепяме върховенството на закона, но и при необходимост и искане да подпомогнем е, за укрепване на силите за сигурност. Необходим е интегриран подход, в който влиза е, енергетиката, економиката и стабилността. Този интегриран е, подход трябва да включва и съседните на Ирак държави. Бихте ли ни казали нещо за този интегриран подход? Благодаря от името на групата на либералите. Благодаря. Думата има Джил Еван за, минут, за 2 минути и 3 секунди от името на групата на зелените. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на върховния представител за изказването. Според мен трябва да се спомене, че дебата, който водим днес, е в контекста на едно разследване в Чилков в Великобритания. Причината за войната се твърди, че не са оръжията за масово поразяване, а борбата за надмощие. вижте депутати и военни представители по време на разследването използват много слаби е, думи на фона на сериозните последици от техните действия. Госпожа Аштен каза, че е постигнат напредък, но все още има проблеми и то значителни. Липсва законодателство за защита на младсинствата в е, Ирак, има проблем с беженците, синдикалисти, журналисти, жени, политици Извинявайте, казва председателката, моля да забавите темпото. Моля да говорите по-бавно за преводачите. Синдикалисти, журналисти, жени политици, активисти за правата на човека са изчезнали или убити. Има самоубийствени атентати, които продължават. Предстоят избори на 7 март. Избирателната комисия в Ирак миналата седмица, както каза, забрани около 500 кандидати сунити да участват в изборите. Това със сигурност ще доведе до по-голяма несигурност и напрежение. През ноември миналата година председателството на ЕСН сърч... призова правителството в Ирак да спре смъртното наказание да го примахне като цяло, но има още много лица, които ги очаква смъртна а, присъда. И то с... някои от тях са съдени то само в рамките на няколко минути. Трябва да се зачитат правата на човека, демокрацията. Има три приоритета за Ирак. Подпомагане на основните услуги, като здравеопазване и образование, подсилване на върховенството на закона и подпомагане на Комисията за правата на човека. В споразумение, споразумението за партньорство и сътрудничество ще е основа за бъдещата работа, но ние трябва да изискаме незабавна реакция по въпроса, като премахването на смъртното наказание, защитата на уязвимите групи и укрепването на демокрацията и правата на човека. Благодаря. Грация. Благодаря от името на консерваторите и реформаторите, господин Стев Стивенсън, една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо Аштен. Изборите няма да бъдат свободни и честни в Ирак. Преди 10 дни Комисията за справедливост и отговорност реши да забрани на ръководителя на Националния фронт за диалог и председател на парламентарна комисия. Не, не му дават възможност да участва в предстоящите избори. Не е случайно, че тази скандална забрана, заедно с забраната на 500 светски политици, беше обявена в същият ден, в който Външният министр посети Багдад. Саули Алтак е, е критик на, на иранската намеса. Много се радвам, че вице-президент на САЩ Джо Байден вече протестира срещу тази забрана и се надявам, че и вие, госпожо Ашна, ще направите това. Ако доктор Мутлайка и други не бъдат възстановени, не можем да признаем легитимността на тези избори. Благодаря от конфедералната група на Обединената европейска левица. Господин Мейер, минута и 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, баронеса Аштън. Позволете ми да не споделя вашия оптимизъм. Естествено е добре да бъде човек оптимист в живота, обаче предвид ситуацията в Ирак, аз не мога да бъда оптимист. Европейската комисия реши е, да е, се извърши наблюдение на изборите, за да се гарантира сигурността. Това решение говори само по себе си. Естествено, е, няма да се говори за миналото, обаче трябва да се говори за това минало, на една страна, която беше разрушена с повече от 1 милион жертви и също така трябва да се говори за последиците от всичко това и за връзката между Садам Хюсейн и Алкайда. Трябва да се говори и за това, че американската петролна промишленост има интерес да действа в Ирак. Естествено, това не може да продължава чрез продължаване на присъствието на окупационната окупационните сили. Решението, което се взема да се забранят лаицистичните партии, светските партии, може да има своите последици. Някои европейски посолства не изключват държавен преврат в Ирак. Сценарият е твърде е, мрачен и затова ви моля да работите по-бързо, за да могат е, е, окупационните сили да се изтеглят от там, защото това се отразява на цялата действителност в Иран. Трябва да, Ирак трябва да се даде възможност там а, да се нормализира ситуацията и да действа международното право. Благодаря. господин Белдер за групата на реформаторите и демократите. Благодаря. През 2009 година редица църкви в Ирак бяха затворени по коледа. Имаше бомбени атентати, които само влушиха положението. Отправят се заплати към църквите, много християни напускат страната, където има само две разклонения на исляма. Имаше три атентата в Мусул, точно преди коледа също така. Киркург за сега е сравнително безопасен. но наистина има отвличани убийства на хиляди християнски семейства. През 2003 година имаше около милиони половин християни, а сега бройката им е наполовина толкова. Половината напуснаха заради това религиозно пречистване. Съветът държавите членки трябва да разгледа този въпрос за афганизацията, афганизацията на Ирак. Не можем да позволим да стане това и да седим с кръстени ръце. В тази страна има две разклонения на исляма. Тя няма да има бъдеще, което да се основава на толерантност, ако се гонят християните от нея. Това не трябва да го забравяме. Благодаря. Се инициамо адесо ла листа. Благодаря. Сега списъкът на другите оратори, но много ви моля да спазвате времевия регламент, защото малко закъсняваме. Сега започваме с госпожа Басеско за минута и половина. Уважаема госпожо Върховен представител, уважаема госпожо председател, изборите, парламентарните и президентските избори от 7 март доведоха до нови коалиции и съюзи. Някои от противниците на министър-председателя желаят създаване на стари съюзи, като например Обединена иракска коалиция. Министър-председателят се опис, опитва да а, а, привлече към коалицията за правова държава някои групировки и личности, обаче не трябва да се забрави и референдума за Киркук. Много е възможно сигурността в Ирак да се влуши, ако, например, изборите бъдат успорени от някои иракски групировки или се появят вътрешни напрежения. Основните проблеми на правителството в Багдад са следните отлагане на референдума за а, споразумението СОФА с САЩ и а, удължаване на действието на законите за въглеродният блок и спадането на петролните цени и също така големият брой лица, осъдени на смърт към момента, използването на мъчения за изтръгване на показания и влушаване на ситуацията с човешките права и не на последно място високата степен на корупция. Аз искам да посоча тук един пример. Задържането на бившия министр на търговията. В отношение отношенията се с Ирак, Румъния се опитва да извърши преход от военна военно ситуация, военно положение към гражданска сигурност. и се надяваме да постигнем нашата цел. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Ана Гомеш за минута и половина. Когато говорим за ситуацията със сигурността и демокрацията в Ирак, те трябва да, бъд, да се консолидират. Създават се нови коалиции, което ни дава възможност да се преодолеят онези конфликти и напрежения, които бяха характерни за рак през последните години. Свидетели сме на нормализация на политическия живот. Но факта, че от избирателните списъци ще бъдат заличени 500 сунити, не е окоръжителен. Повод за тревога за нас е, е смъртното наказание. Ние трябва да призовем иракските власти да приемат мораториум върху смъртната присъда. Милиони и половина иракчани продължават да живеят в съседните страни. Някои от тях никога няма да се върнат държавите членки им помагат и ние като съюзници във войната в Ирак носим отговорност за тези бежанци. Трябва да обърнем внимание на въпроса за правата на жените, на корупцията. Законите за неправителствените организации трябва да се променят Европейския съюз трябва да насърчава взаимоотношенията между иракските нпо и европейските. Това е предварително условие за изграждане на демокрацията в Ирак. Благодаря. Думата има господин Пореба за една минута. Ако обичате, четете изказването си по-бавно, защото е много трудно за преводачите. Благодаря, госпожо председател, госпожо Аштън. Ако разгледаме международните усилия в Ирак, полския контингент, да, ще видите, че се полагат усилия, но въпреки това все още има атентати, репресира се християнското мълцинство, религиозните мълцинства. Терористичните атентати дестабилизират е, Ирак, е, но те засягат и по-широкият регион. Много ползи ще извлечем, ако възстановим стабилността в Ирак. Да, има и иранско измерение този въпрос. Основният въпрос са опитите на Иран да влияе върху положението в Ирак. Трябва да предотвратим това. Трябва да упражним цялото си е, натиск е, върху Иран, за да не се намесва така в въпросите в Ирак. Мисля, че това ще даде възможност за относителна стабилизация в региона. Благодаря. Думата има Жан-Люк Меланшон за една минута. Госпожо върховен представител, ние не споделяме вашия оптимизъм за ситуацията в Ирак, нито за коалицията. Ирак е окупиран възоснова на лъжлива информация за присъствието на оръжие за масово унищожение. 17 държави членки на Европейския съюз бяха въвлечени в окупацията на Ирак. Страната е разбита, населението е дълбоко разделено, религиозният фанатизъм е дълбок. Е, и, иранската тирания пуска корени. Какво смятате да направите, за да поискаме отчетност от страните, които излагаха и които могат е, утре да направят същото спрямо Йемен и други страни? Какви мерки ще предприемем, за да е, осъдим използването на на бомби с уран и химически оръжия. Как да направим така, че тези оръжия да не се използват в Афганистан? Благодаря ви. Думата има господин Провера една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме факта, че скоро в Ирак ще има избори, защото това е още една крачка напред към развитието на демокрацията. Ние трябва да бъдем доволни от факта, че се правят стъпка след стъпка, дори и малки, както в економическо, така и в културно отношение, да бъде възстановен Ирак, да се гарантира сигурността в тази страна. Това е условието за развитието на демокрацията там. Обаче трябва да има и укрепване на институциите мирното съжителство между различните народности и религиозни групи в Ирак може да се извърши само чрез обновяване на институциите, чрез налагане на принципите на федерализма и е, обединяването на различни територии в една единна държава, като същевременно се гарантира тяхната автономия. Е, тук може да намери място и Курдистан. Декларацията на госпожа Ештън по този институционален аспект е нещо, което ме интересува днес. Благодаря. Сега господин Свенсън за минута и половина. och förfärliga fasor när Irak är på tapeten. Men det pågår ju odiskutabelt en demokratiseringsprocess i Irak. Jag vill erinra om att i lokalvalet förra året sökte 3 912 kvinnor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 mer demokratiskt val. E Благодаря, госпожо председател. Госпожо върховен представител, Европейският съюз през изминалите години увеличи влиянието си в Близкият изток. Той винаги обръща сериозно внимание на Ирак и участва заедно с международната общност в процеса на изграждане на Ирак и възстановяването на реда и сигурността и мира в страната. В нея има вътрешни политически борби, които пречат на политическите реформи Притесняват ни, че 14 партии са забранени. Им е забранено да участват в изборите. Европейският съюз заедно с другите партньори трябва да поискат спазване на международните ангажименти и опазването на правата на човека. Мисля, че Ирак е готов за по-тясно сътрудничество с Съюза. Меморандумът за разбирателство, подписан миналата седмица в сферата на енергетиката, е доказателство, че Ирак има готовност да развива взаимно изгодни отношения. Ирак е важен от стратегическа гледна точка. Ако искаме да осигурим сигурност на енергийните доставки се нуждаем от економическа и политическа стабилност в страната, нещо, което липсва в момента. Това наистина е дългосрочен процес, но смятам, че Европейският съюз, заедно с е, върховния си представител, международната общност могат да намерят решение, с което правата на човека и върховенството на закона да станат основни стълбове, върху които да се гради рак в бъдеще. Чарнес. Господин Чернецки за една минута. Госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията, госпожо върховен представител, искам да посоча, че днес е, вашето изложение е, може да е, се разбере като знак на оптимизъм, обаче из гражданите на Европа очакват повече и то съвсем основателно. Е, има се предвид основно не това, което беше казано, а това, което не беше казано и във вашето изложение ми е, липсва е, мнението, което преобладава в Европа, също и в моята страна. Имам предвид преследването на мълцинствата в Ирак и в частност на християнското мълценство. Това е един от е, фактите. Е, господин да говори за това вече, а именно за намесата на Иран в Ирак. Е, не е ли така, че властите в Ирак използват тази скандална ситуация? И аз мисля, че е, е важно да се подчертае точно това, че я използват, защото е, иракските власти получават финансова помощ от Европейския съюз и не я използват по предназначение, например в лагерите за бежанци. Благодаря. Сега започваме с е, процедурата по спонтанни изказвания с господин Соник за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че Ирак може да послужи като пример за това как може да се пречупи гръбнака на насилието. Мисля, че Решенията, които предстои да се вземат, са не по-малко трудни от тези, които вече бяха взети. И сега хил... равносметката е хиляди загинали италиански, полски, американски войници. Истинска трагедия взех и семействата им. Каузата, разбира се, е много важна и сега трябва да продължим своите усилия насочени към изграждане на демокрацията. Смятам, че трябва да се обърне внимание на онова, което Европейския си върховния представител могат да направят. Ние трябва да повлияем на хода на събитията – е, християнските мълцинства трябва обязателно да получат защита. Благодаря. Думата има господин Зенков една минута. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че много поляци говорят тук в залата по време на този дебат. В Ирак има полски контингент, който се опитва да вътвори мир Положението в Ирак мисля, че се подобри леко, но то е все още много крехко. Съюзът може да даде своя принос. Има някои неща, които може да направи, но не ги прави. Ако разгледаме въпроса за развитието, стабилността в Ирак, много важно е да се създадат образователни програми за млади иракски студенти в е, Европа. В Ирак няма доктори, инженери, експерти, от които се нуждае страната. Те могат да бъдат обучени тук. На второ място трябва да се защитават различните култури, които съществуват в Ирак. Трябва да се възстанови Бабилон. Това е нещо, по което наистина можем да дадем своят практически принос. Господин Рубих, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Аштън, аз искам да се концентрирам върху меморандума за разбирателство в енергийната сфера. Смятате ли, че господин Йотингер и господин Ван Дегуст може да се постигне напредък в това развитие? Имам предвид економическото изграждане в Ирак, което може да доведе до повече стабилност и ако се подобрят енергийните връзки от една страна чрез предоставяне на европейско оборудване за по-добро използване на наличните там енергийни резерви, а от друга страна, като закупуваме енергия от там като компенсация, мисля, че това ще бъде ситуация, от която печелят и двете страни и мисля, че през следващите седмици една инициатива в тази насока би била уместна. Благодаря. Благодаря. С това процедурата по спонтанни изказвания приключи и сега давам думата на заместник-председателя на комисията, госпожа Ештон. Благодаря, госпожо председател, за важният и интересен дебай. Сега ще извлека някои от основните въпроси. На първо място депутатите отдават много голямо значение на малцинствата. Както знаете, една от, един от основните аспекти на споразумението за партньорство и развитие е утвърждаването на правата на човека. Надяваме се това споразумение да бъде прието ще се постарая въпроса на малцинствата да получи подобаващо значение. Споделям и казаното от няколко депутати за смъртното наказание. Целта ни е то да бъде премахнато, както беше споменато много справедливо от вас. Мисля, че трябва да се утвърди и консолидира политическия процес. и да се постараем по-конкретно на предстоящите избори, да имаме ясна представа какво искаме да постигнем. Неколцина от вас повдигнаха въпроси, свързани с решението за забрана за участие на някои кандидати. Това е само част от предизборния процес и е предвидена и процедура за обжалване. Би трябвало да кажа също така, че смятаме да изпратим делегация следващата седмица, 6 седмици преди изборите. Тази делегация ще следва отблизо избирателния процес. Надяваме се и вярваме, че иракските власти ще осигурят справедлив процес по всички причини, изтъкнати от вас. Няколко депутати повдигнаха въпрос за меморандума за разбирателство по е, енергетиката и неговото значение. Мисля, че е, ние сме абсолютно прави. Ирак е единна държава и ние си сътрудничим с правителството на целия Ирак. Ние поддържаме запазването на Ирак като единна държава. Господин Рубик повдигна въпроса за по-нататъчното развитие на сътрудничеството. Мисля, че вие сте повдигнали и пред кандидат комисаря по този въпрос. Е, Въпросът за Киркук е много важен, както и други е, успорвани граници. Това е сред основните предизвикателства на Ирак. Ирак е, трябва да реши тези въпроси самостоятелно, е, но много държа да се оказва подкрепа на Иран. Е, трябва да отдадем дължимото на помощта на ООН за осъществяване на диалога. Аз не очаквам е, диалогът е, да бъде да се, да бъде да се води много на широко преди изборите. Няколко думи за енергийното сътрудничество. Според нас това е част от изграждането на интегрирана енергийна политика. Става дума за доставките и сигурността на доставките от Ирак за е, Европейския съюз. Тук трябва да влиза и възобновяемата енергия, особено от слънч, слънчева енергия и вятърна. Надявам се, че ще има сътрудничество в областта на науката и технологиите през следващите месеци и години. По-нататък въпроса за отмяната на делегацията. Вие споменахте проблеми, свързани с сигурността. Ние много искаме средата да се усъвършенства и смятаме, че трябва да бъде изпратена мисия за наблюдение на изборите. Както посочих, ще, тази мисия ще бъде изпратена скоро. До август 2010 година ще бъдат изтеглени американските сили, т.е. скоро след изборите. И това, разбира се, е много важно. Кажах, че ние изпращаме е, екип за оценка на изборите, той ще ни даде възможност да решим въпроси, повдигнати от депутатите. Ние многократно сме напомняли на Ирак, че този сложен въпрос трябва да се разрешава в рамките на международното право и без насилие. Но да се върна на там, откъдето започнахме. Аз съм оптимист за Ирак. Бяха по, остават си, разбира се, и значителни предизвикателства, но Предстоят избори, има възможности за задълбочаване на сътрудничеството с Европейския съюз, с неговите ценности и въпросите, които го вълнуват най-много правата на човека, правата на младсинствата, изграждането на сътрудничество в областта на енергетиката и енергийните доставки, тясното сътрудничество с правителство и също така да следим така, щото очакванията ни за мирно и стабилно развитие да се оправдаят. Благодаря ви. Президенте, la discussione è chiusa e la seduta è sospesa. Благодаря, госпожо заместник председател. Заседанието ще продължи в 9 часа вечерта.